Искане за устен отговор, измерението пол при трафика на хора. Комисията за правата на жените зададе въпроса първа. Госпожа Бирдър има думата за 5 минути. And, uh, you, благодаря. Благодаря, господин комисар, че дойдохте днес като един от съдокладчиците по доклада на парламента за прилагането на директивата за борба с трафика. Се радвам, че можем да обърнем внимание на този въпрос. Европейския съюз има задължението да защити хората, които са обект на трафик. И се, те са, създава се един златен стандарт за защитата. Макар, че е трудно да получим данни за точния брой. Според Евростат обаче между 2000 и 2012 година 30 000 е, жертви са регистрирани 28 държави членки. 80% от тях са жени. Тези цифри не включват огромния брой жертви, които не са идентифицирани от властите като жертви на трафик на хора. Въпреки, че има разнообразие между е, жертвите, е, и контрола върху тях се дължи на различни причини, се забелязва едно сериозно измерение, свързано с пола. Защото полушенството са обект на трафик с цел сексуална експлоатация и большинството от тези хора са жени. Това престъпление, нарушение на основните права, то продължава, то води огромни печалби за трафикантите ние а, трябва да сме по-бдителни при защитата на жертвите. Защо тогава толерираме липсата на ангажираност на националните власти? Защо а, те не се преследват а, за това, което допускат? Очевидно е, че някои страни са постигнали много а, и че се справят по-добре с трафика, но други все още не са изцяло приложени директивата а, и се бавят в това отношение, а, бавят се в признаването на трафика за престъпления. Какво чакат още? Има правителства, които са се ангажирали с защита на жертвите и преследване на трафикантите. Колко време обаче трябва да чакат жертвите на трафик, които се купуват и продават като стока, за да се предприемат адекватни мерки от страна на Европейския съюз? кои трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз в борбата с а, а, трафика. Транснационалният характер на този тип престъпление означава, че ние а, трябва да се справим с а, първо причините и това може да стане само ако работим заедно с страните по происход, както и страните, в които пристигат тези жертви. Стратегията до 2016 година цели примахване на трафика на хора. Е, предложенията, заложени в нея, да бъдат реализирани на практика, Европейския съюз да сложи край на тази ужасяваща търговия с хора. Следва да се следи изпълнението на директивата за борба с трафика във всяка от държавите членки. Работата, която предстои в парламента по този въпрос, ще допринесе за всичко това. Трафикът на хора засяга най-уязвимите слоеве от населението. Борбата срещу това явление не може да се води ефикасно, ако не познаваме добре състоянието на нещата във всяка от държавите членки. Трафика на хора е ужасяваща форма на търговия, която е нарушение на човешките права на жертвите. Господин комисар, ние очакваме да продължим да работим с вас в едните месеци за справяне с това престъпление. Благодаря. Приветствам комисаря Димитрис Аврамополос и му давам думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Биердър за това, че пое инициативата по този въпрос. Нека първо благодаря на всички ви за постоянния жив интерес, който проявявате към борбата срещу трафика на хора, за готовността ви да я разглеждате приоритетно. Трафикът на хора се свежда до покупко-продажбата на хора и на услугите, които предоставят те. Трафикът на хора е изрично забранен в Хартата на основните права на Европейския съюз. Борбата срещу трафика на хора, т.е. означава, че трябва да спазваме основните права. Едновременно с това трафикът на хора е форма на тежка организирана престъпност. Това е определението в учредителните договори на Европейския съюз. Тези ужасяващи деяния нямаше да се извършват, ако трафикантите не реализираха огромни печалби от различни форми на експлоатация. Ако искаме да предотвратим това още повече хора да станат жертва на трафика на хора, трябва да проследим паричните потоци, както в законовите, така и в незаконните отрасли. Трафикът на хора и борбата срещу него е неотменима част от Европейската програма за миграцията, както и от Европейската програма за сигурността. Трафикът на хора е явление ясно засягащо много области на политика, както в Европейския съюз, така и извън него. По данни на Евростат през 2010 година, и до 2012 година в 28-те държави членки са били регистрирани 30 146 жертви. 80% от тях са жени. 70% от трафикантите на хора пък са мъже. 16% от регистрираните жертви са деца, момчета и момичета. Данните показват, че най-разпространената форма на експлоатация е сексуалната. Жертви на сексуална експлоатация са до 69% от жертвите. Голям брой от тях, а именно 95% са жени и момичета. Над 1000 деца са били жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. Тези данни ясно показват, че трафикът на измерение има ясно измерение, свързано с пола. Нека бъда ясен. Европейският съюз е признал трафика на хора като структурна форма на насилие спрямо жени. Трафикът на хора силно ограничава възможността на жените да се възползват от своите права и свободи наравно с мъжете. Факторът пол играе роля на всеки един етап от процеса на извършване на трафик на хора. Факторът пол прави жертвите по-уязвими, улеснява експлоатацията, ограничава възможностите за достъп до помощ и подпомагане. С радост мога да заявя, че Европейската комисия до момента е направила немалко. Моят екип продължава да работи усилено. Приета е обстойна политическа и правна рамка, която е зададена от Европейската директива за борба срещу трафика и от Европейската стратегия за премахване на трафика на хора за периода до края на 2016 година. Директивата за борба срещу трафика на хора се основава върху правата на човека и поставя акцента върху жертвите. В нея се отчитат факторът пол, както и децата като жертви. Срокът за транспониране на тази директива изтече на 6 април 2013 година. Комисията в качеството си на пазителка на договорите незабавно образува необходимите процедури. Към момента 25 държави членки официално са уведомили комисията, че напълно са въвели директивата в националните си законодателства. Само две държави членки все още не са уведомили комисията. Моите сътрудници анализират информацията, предоставена от държавите членки няма да се поколебаем да предприемем всички мерки, необходими за пълното транспониране и прилагане на европейското законодателство. Европейската комисия ще докладва за това на Европейския парламент и на съвета. В началото на 2013 година бе публикуван първият доклад на Европейския съюз за напредъка в борбата срещу трафика на хора, съгласно член 20 от директивата. Държавите членки и гражданското общество представени на платформата на гражданското общество, предоставиха информация на Европейския координатор на борбата срещу трафика на хора. Докладът, който упоменах, се отнася до фактора пол. Европейската комисия, освен това, ще излезе с общ доклад по член 23 от директивата, този доклад ще излезе през 2016 година и ще съдържа оценка на мерките предприяти от държавите членки за спазване на директивата за борба срещу трафика на хора. Докладът ще съдържа също и оценка на действащото национално законодателство, криминализиращо онези, които използват услугите на жертви на трафика на хора, и предвиждащо мерки за превенция. В доклада също така ще се спрем и върху измерението свързано с пола на трафика на хора, най-вече с оглед на мерки за ограничаване на търсенето. Директивата за борба срещу трафика на хора предвижда законово задължение за ограничаване на търсенето, което подхранва експлоатацията. В директивата се предвижда също така и криминализирането на ползването на услуги от жертви на трафик на хора. В друг законодателен акт вече се криминализира съзнателното наемане на работа на жертви на трафик на хора, граждани на трети страни моите служби възложиха провеждането на проучване на тема и измерението свързано с пола на трафика на хора. Целта ни е да се запознаем с фактора пол, що се отнася до трафика с цел сексуална експлоатация и да ограничим това явление. В проучването също така ще се вземат предвид и препоръките на парламента от резолюцията ви от месец февруари 2014 година на тема сексуална експлоатация и проституция и въздействието на това явление върху равнопоставеността между половете. Приклю... Проучването ще бъде приключено към края на тази година. Стратегията на Европейския съюз за борба срещу трафика на хора ще изтече през 2016 година. Европейските програми за сигурност и за миграция предвиждат приемането на стратегия за периода след 2016 година. В работата по тази стратегия ще се допитаме до всички заинтересовани страни, ще предоставяме актуална информация и на парламента. Измерението, свързано с пола, ще трябва да залегне в стратегията ни за периода след 2016 година. Абсолютно необходимо е, госпожи и господа, да продължим да постигаме резултати. Дължим това на жертвите и разбира се на европейските общества. Дължим това на бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Много се радвам, че заявихте, че трябва да предприемем конкретни действия за намаляване на уязвимостта на жените. Това е много важна задача. Следват изказвания от името на политическите групи, от името на НП, госпожа Кораца Билт. Благодаря. Трафикът е, с хора е новото робство. Цифрите, които споменахте, са ужасяващи. Човешките трагедии са потрясаващи. ЕНП много се радва, че сте така решим, за да гарантирате пълното спазване на е, това измерение. Става дума за организирана престъпност, трансгранична престъпност и всички държави членки трябва да я третират така. Затова имаме нужда от общ европейски подход, по-силно полицейско и съдебно сътрудничество с Европол, Евроюст и Фронтекст. Трябва да спрем с безнаказаността. Не трябва да има място, където да могат да се скрият тези престъпници в Европа. Искаме комисията бързо да излезе с доклада за спазването, където да има ясно полово измерение. Сексуалната експлоатация е една от най-големите причини за трафик, но трябва да се защитят е, жените, момичетата, хората с специални нужди, намаляване на търсещите тези услуги и да се прехвърли отговорността към тях – Голямата част от трафика на хора е трафик на момичета и все повече мигранти. Затова новата ви стратегия срещу трафика трябва да има ясно полово измерение. Трябва да има засилване на сътрудничеството, проследяване на финансовите потоци. Групата на НП, госпожо председател, ще проявява нулева толерантност към трафика на хора, като и ще настоява полът да бъде в дневния ни ред. Никой не трябва да бъде е, обект на каквато и да е злоупотреба, пътувайки към Европа и към безопасност. Благодаря. Благодаря. Сега от името на социалистите, госпожа Ханибол. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам това, което каза комисаря и действията, действията които ще бъдат предприяти. Особено факта, че вие се ангажирате с търсене на отговорност на онези, които използват сексуални услуги, а не да се държат е, отговорни жертвите. Трафика на хора е въпрос, който е свързан а, с а, пола. Засегнати са в най-голяма степен жене, жените. Тактиките на трафикантите винаги са една стъпка пред нас по този въпрос на съвременната форма на робство. Европейският съюз сега навлиза в период на подготовка за референдума относно членството на Обединеното кралство в Европейския съюз в бъдеще. Затова трябва да обърнем внимание на уязвимите хора. Това е европейски проблем и съм убедена, че може да се намери европейско решение. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Бьорк. Благодаря, господин комисар. Радвам се, че акцента върху ограничаване на търсенето. Но кои са онези, които търсят? Сред търсещите и ползващите такива услуги са мъже, купуващи секс. В доклада на госпожа Бол, по който гласувахме миналата година, заявихме, че трябва да криминализираме както сводниците, така и ползващите сексуални услуги. Какво следва да предприеме комисията, за да ограничи търсенето на сексуални услуги, предоставени от жени и момичета жертви на трафик? До момента не е направено кой знае какво. Прочетох едно проучване, което обаче не е извършено от компетентни учени, било е по-скоро поръчано от лобисти. Наистина е жалко това. Нека бъда съвсем открита. Не са ни необходими повече гранични проверки и повече полицаи, за да се справим с този проблем. Очакваме от вас действия, които наистина да променят положението на жените и момичетата в Европа. Председателката Госпожа Бо Бойс. Свободата на предвиждане между страните дава възможност и насърчава този тип престъпление, независимо дали става дума за жени, мъже, момичета, момчета, които няма, когато няма възможност за проверка на, гражд... на границите, е много по-лесно хората да бъдат жертва на трафик. Правителството на Великобритания всъщност казва, че правилата на Европейския съюз помагат точно в тази сфера трафика на хора. Доклада 2014 година за баланса на компетенциите, те казват, че свободното придвижване на хора е обект на експлоатация от страна на организираната престъпност за вкарване на незаконни стоки, дрога, трафик на хора, незаконни бежанци и фалшификати в Обединеното кралство. Европол признава, че свободното придвижване на стоки и хора във вътрешните граници пречи на откриваемостта. 68% от лицата, които са обект на трафик, са жени. Това е шокиращо. Трябва да спре трафика като цяло. Не трябва да се притесняваме какъв е пола и какви мерки за срещу трафика на този хора да се предприемат. Онези, които се занимават с човешка експлоатация, трябва да бъдат спрени. Трябва да предприемем мерки. Чисто логистично това да е едно невъзможно престъпление и престъпниците да бъдат наказвани. И то така, че това да бъде един добър а, възпиращ фактор. Само тогава това съвременно робство ще приключи. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Бидзото. Грация, президенте. Благодаря. Говорим за изключително важна тема пред 15 човека. Това е срамно. Срамно е не за мен, а е срамно за Европейския парламент, който ние представляваме. Защото трафика на хора във всяко една форма е неприемлива. И тази Европа трябва да смята това важна тема, защото тук има голямо лицемерие, които като че ли се крият един вид, крием се зад кръвта на хората. Защото когато говорим за такива трагедии в Африка, в Близкия изток ние спекулираме с трагедията на хората. 2015 година са пристигнали 150 хиляди иммигранти. Голямата част от тях пресякаха Средиземноморието. 3 хиляди от тях са мъртви. Не можем както знаем, да приемем милиони лица, които тръгват от Африка. Не искам Африка да остане празна и там да се ве знамето на ИСИС, на Ислямска държава. От друга страна, трафикантите на смърт не могат да продължават да прекарват хората и да ги убиват, като дават фалшива надежда на мъжете и жените. Трябва да създадем хуманитарни коридори там, където има война. Госпожо Бидзото, има реплика от господин Есерич. Приемате ли репликата? Um, Благодаря. Не сте ли съгласна, че това ужасяващо престъпление, за което говорим тук, е нещо, което е доста емоционално за мен като мъж да разбера какво се случва. Считат ли, че най-добрият начин а, не е по-строг контрол по границите, за да можем добре да проверяваме кой идва и кой се тръгва от нашите страни? Госпожо Бизото за отговор. Е, да, със сигурност. Трябва да провеждаме контрол на границите. Това искат гражданите от нас. Най-вече обаче трябва да избягваме факта тайни незаконни миграции да тръгват от е, онези земи. Трябва да помагаме на обеждите, на онези, които бягат от е, война, но не можем да им дадем доми на, на всичките ако има лица, които трябва да защитават своя народ, трябва да им помогнем там, в Африка. Това трябва да направи Европа. Не трябва да опразним африканския континент, трябва да помогнем на африканския континент. Благодаря. И, и вие бяхте в списъка, госпожо. Вече имахте възможност да се изкажете. Не мога да ви дам друга възможност за въпрос. Давам думата на господин Фонтолис. Благодаря, дами и господа. Няма никакво съмнение, че чу... трафика на хора води до ужасно положение, до една бомба с закъснител в Европа. Трябва да се Направя необходимото не само да се ограничи явлението, но да се изкорени като цяло. Жените са най-силно засегнати. Има множество случаи, които сочат, че и държавни служители са замесени. Ние трябва да разрушим тези престъпни групи. Да, има много добри предложения, но те са само на думи в стратегията. Трябва да проявим нулева толерантност към това явление, тъй като това е сериозно нарушение на основните права. Разбира се, трябва да се налагат санкции, наказания на онези, които са замесени в престъпна дейност. Става дума за трафика на жени, както и за трафика на хора изобщо. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ана Хет. Благодаря. Директивата, която бе одобрена през 2011 година за трафика на хора, признава, че има един много конкретен аспект, свързан с сексуалната експлоатация. Всъщност това означава, че е, жените са засегнати много повече в сравнение с мъжете, особено става дума за сексуалната експлоатация, а това всъщност е най-честата причина за трафика на хора. Обикновено момичетата са повече от момчетата които се превозват за такава цел. Идеята е те да бъдат продавани, да бъде разгледано тялото им като стока. Не може това да позволяваме да продължава да се случва. Държавите членки трябва да спазват реда, що се отнася до прилагане на директивата пред 2011 година. Комисията трябва да действа наистина много сериозно за да може държавите членки да прилагат тази директива. Сексът не е човешко право. Затова търговията с хора е нещо ужасяващо през този век. Така се разрушава живота на хората, най-вече на жените и децата. Казваме стига, край на тази практика. Благодаря. Е, Благодаря, госпожа Зубер. Трябва да актуализираме данните, с които разполагаме за трафика на хора. Последните данни на Евростат са от 2012 година. Економическото състояние на немалко държави членки на Съюза от тогава се влуши. Същото въжи и за някои африкански страни и страни от Близкия изток. Тоест можем да допуснем, че положението днес е още по-тежко. Висок процент от жертвите на трафик на хора са момичета и жени. 13% от жертвите са момичета. 56% от жертвите на трафик на хора са жертва на сексуална експлоатация. 95% от тях са жени. Службата на ОН за борба срещу трафика на хора прави пряка връзка между проституцията и трафика на хора. Ако забраним ако забраним проституцията и жените вече просто няма да са жертва на трафик на хора. Госпожа Йото. Уважаеми господин комисар, в Средиземморието днес има ужасяващи случаи на търговия с хора. Основната жертва, за съжаление, са жени. Изправени пред трагедиите, които вече познаваме и които се използват много и от вестниците, не можем да гарантираме колко много други случаи на смърт има. Има много жени мигранти, които се качват в корабите бремени, дори в последните седмици на своята бременност, като по този начин им се гарантира след това раждане в Италия или в Европа. Обедена съм, че има много новородени, които са изхвърлени в вълната на нашето безразличие. Европол ни припомня, че има около 30 000 трафиканти, които са зад иммиграцията в цяла Европа и които извличат огромни економически ползи. Говорим за пари, които са много повече от търговията на оръжие и дрога. Това е незаконен а, бизнес, който е най-доходоносния сега. Какви са конкретните мерки, които ще а, приложите, за да се справим с този проблем и да се борим с онези, които извличат финансови ползи от тази ужасяваща търговия с хора? Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Кунева. Благодаря ви. Председателката прекъсва. Извинявам се. Давам думата първа на госпожа Форенца. Госпожо Форенца, имате думата. Госпожо председател, смятам, че е много важно да повторим този апел, с който се обръщаме към комисията, държавите членки да бъдат обект на мониторинг, да се види какво правят по този въпрос. Ние като Европейски парламент трябва да действаме много бързо, все по-бързо, да бъдем много по-решими, защото темата за жените и трафика на хора е изключително важна и много по-важна, от която и да е друга политика за правата на хората. Искам тук да повдигна някои въпроси, които са свързани и с казаното до момента. Аз лично смятам, че темата за образованието, за сексуалност, говорихме и вчера, и онзи ден по тази тема, е една тема, която е пряко свързана с днешната тема. Не мисля, че може да се тероризира образованието и обучението в тази тема и от друга страна да се защитава измерението пол. Смятам, че не само 68% от жените са а, жертви. Трябва да кажем какъв е пола на онези, които се възползват от тези жени. И това са мъже. А, и ние не можем да позволяваме това да бъдат смятани за тела. Това са жени, те не са тела. Благодаря. Сега... Да, съгласна съм с вас. Сега давам думата на госпожа Благодаря ви, госпожо председател. Въпросът е, буде сериозна тревога. Подготвя се сега доклад в комисията ФЕМ, ФЕМ за домашните помощници. Има и в тази група хора, които са обект на трафик на хора, които без да знаят неволно са станали част от тази дълга верига на трафик на хора, плащайки на трафиканти, за да бъдат преместени от едно място на друго. какво ще направи комисията в защита на тези лица, большинството от които са жени. Отново изоставаме от събитията и не се прилагат нужните мерки за разрешаване на проблема с незаконния трафик на хора. Държавите членки носят своята отговорност, тъй като позволяват политиките на Европейския съюз да бъдат толкова парадоксални и лицемерни по отношение на трафика на хора. Необходимо е да се приложат по-строги мерки за борба с трафика на хора. От една страна да се затворят границите, затварянето на възможности за легален легална иммиграция насърчават този трафик на хора. Съжалявам, но за съжаление Европейския съюз допринесе за разцвета на трафика по един неприемлив начин. Трябва да се направи незабавно преразглеждане на наличните мерки, по отношение на иммиграцията за периода 2012-2016. Трябва да има също единство между държавите членки при прилагането на законодателството, да има ясен анализ на явлението и да спрем да бъдем само наблюдатели на това, което се случва. Благодаря ви. Приключихме с списъка на записалите се за изказвания. Преминаваме към спонтанните изказвания. Ще се опитаме да дадем думата на всички, които пожелаха да се изкажат, но ви моля да се придържате към времето, което ви е отредено, иначе ще ви прекъсвам. Регламента е в рамките на една минута. Госпожа Комодини. Благодаря, госпожо председател. Признавам усилията на комисията в борбата срещу трафика на хора. Признавам ги и ги приветствам. Съгласно директивата за борба срещу трафика на хора, тя трябва да се прилага и изпълнява от държавите членки. Трябва също така ефективно да защитаваме и да подпомагаме жертвите. Трябва да се борим не срещу жертвите, а срещу трафикантите и онези, които ги подпомагат. Трафикантите продължават да действат при това все по-активно онлайн. Ще трябва да укрепим капацитета на компетентните органи, с които влизат във връзка жертвите на трафик, така че те да могат да идентифицират случаи на трафик. Ще трябва също така да насочим вниманието си и към онези стопански сфери, които се ползват от трафика на хора. Госпожа Мици. Трафикът e traffikar tan-nies hi e problema това е огромен проблем. Продават се хиляди хора в Европа по недостоен начин. Продават се за търговия с органи и за други престъпни дейности. Проблема нараства, дори докато говорим. Мъже и жени умират по един недостоен начин. Неприемливо е да има трафик с жени и с хора. Това е модерно робство, т.е. Е, съвременното робство. То нарушава правата на човека. Поради тези причини призовавам Европейската комисия и всички държави членки да предприемат сериозни стъпки и да признаят, че има полово измерение тук. Най-големите жертви са жените и момичетата. Това е неприемливо. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Трафика на хора, незаконното придвижване на лица е сериозно престъпление, което трябва да бъде наказвано. Трябва да отчитаме различните аспекти, свързани с миграционните потоки, които наблюдаваме в момента. Трябва да се справим с различните групи а, трафиканти, които са особено активни в Турция в момента. Не е възможно един милион сирийци да са стигнали до Мала Азия, да го направят а, сами. Участвали са и трафиканти. В а, остров Самос в Гърция имаше хиляди беженци, които циркулираха, докато от турска страна не видяха такива. Много добре е организиран а, трафика на тези хора. Те имат а, спасителни жилетки, лодки и прочие. Трябва да организираме мисия за установяване на фактите там, за да се сложи край на тази а, контрабанда на хора. Председателката прекъсва оратора. Господин Яковчеч, има думата. Благодаря, госпожо председател. Трафикът на хора е една от най-тежките форми на нарушение на правата. Свидетели сме на подобни нарушения почти ежедневно. Жените са сред най-уязвимите. Това показвам, че се проявява доста голямо лицемерие, тъй като това явление се допуска. Тази седмица говорихме за образованието на жените и момичетата, а днес сутринта за европейското законодателство. За съжаление, европейското законодателство не се прилага от всички държави членки. Някои дори не са го въвели в националните си законодателства. предлагам да приложим подхода, който, е възприела, който са възприели скандинавските страни. Господин Етерич. Благодаря обсъждаме един много стар въпрос – робството и сексуалната експлоатация. В един свят, където има отчаяни хора, които мигрират огромни количества, това е отлична почва за трафикантите. Задължени сме да се справим с този проблем. Имаме нужда от много сериозни проверки по границите. Имаме нужда от силна полиция за тези престъпници. Имаме нужда от сътрудничество между суверенни държави, за да се борим с международна престъпност от този тип. Истината е, че върховенството на закона и по-специално международното право може да се прилага по-добре, когато имаме добър граничен контрол. Е, имаме задължение, длъжни сме да предпазим децата, жените, за да опазим тяхната свобода и да им дадем по-добро бъдеще. Благодаря. Благодаря. Господин Полчек. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já samozřejmě... Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен, че това отношение към живините заслужава да бъде осъдено. когато говорим за трафик на жени, за проституция. Има мрежи на хора, които незаконно извършват а, а, трафик на хора. Тази сутрин аз с изненада установих а, какъв а, е резултата при гласуването на доклада Келър. дори някои от а, жените от моята политическа група не го подкрепиха а говорим за европейска солидарност. И тук говорим за за солидарност, а всъщност не се прави нищо, за да се помогне на жертвите на трафик на хора. Това трябва да бъде осъдено. Госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, трябва да признаем, че не разполагаме с ясни данни за трафика на хора. С ясни статистически данни. Както каза един от колегите, реалната цифра, реалният брой на жертвите е много по-висок, тъй като не всички се осмеляват да признаят, че са били жертви. Ще трябва да преразгледаме механизмите си за контрол. Необходими са ни и конкретни решения за подпомагане на жертвите. Ще трябва да се справим с първопричините за явлението. Трябва да се предприемат строги мерки, да се приложат санкции спрямо у нези, които спомагат това престъпление. Ще трябва да премахнем трафика на хора като явление. Срамно е наистина, че сме се върнали в века на робството и че се експлуатират жени. Господин комисар, кои са двете държави, които все още не са транспонирали директивата? Господин Шкрипек, имате думата. Благодаря. Благодаря. Ано обходование с людьми представ... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Трафикът на хора е нарушение на основните права, както и форма на организирана престъпност. Ще трябва да вземем предвид и новите форми на трафик на хора, като например сурогатното майчинство. В миналото се търгуваше единствено с яйцеклетки, сега се търгува дори с цели, с органите на жени, с матките им. Това нарушава правата на жените. Трябва ясно да се противопоставим на подобни деяния. Освен това, не бива да се дава право за търговия с органите на деца след аборт. Докато не предприемем мерки за борба срещу тези явления, съм против финансирането на определени организации които се занимават с подобна дейност. В една цивилизована Европа не бива да има място за подобни нарушения на правата на хората. Госпожа Пост. Благодаря, госпожо председател. Трафикът не. Господин Фронзолика, дадах думата на госпожа Пост. Mycket, fru ordförande. Ако аз бях жертва на трафик на хора, това ще означава, че онези, които купуват сексуални услуги, всъщност многократно ще ме изнасилват и ще извършват злопотреба с моето тяло. Има хиляди престъпници и една жертва. Това не се случва в някаква празнина някъде си, това се случва при нас в обществото, едно структурирано общество, което обаче позволява всичко това. Затова благодаря на комисията за тяхното предложение. Необходимо ни е обаче да се направи една оценка на това как тези предложения ще се приложат на практика от държавите членки. Не е възможно, а аз да бъда изнасилване, и да се чуда дали да отида до полицията и да го обявя или не, защото не знам дали съм защитена в процедурата и след това при съдебното дирене. Едва ли не а, трябва да се чудя, да се колебая дали да се обърна към властите. Не може такова нещо да се случва. А, трябва тези хора, които обявяват кой е трафикант, да им се даде след това възможност да останат в страните. Sorry, but... Господин Фрузолике, извинете, не чух обявяването на оратора по-рано. Извинявам се. Трафикът на хора, дами и господа, е сериозно нарушение на основните права, сериозна форма на организирана престъпност, срещу която трябва да се борим с всички сили. Жени, момичета, момчета, които са обект на трафик през лични обстоятелства, се нуждаят от подкрепа ние трябва да включим ясна перспектива, свързана с пола в това, което предприемаме тук. Трябва да обърнем внимание на жертвите на трафика, да не се допускат каквито и да форми на трафик, най-широко разпространената сред които е трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Всички заинтересовани страни трябва да обединят усилията си за борба с това явление. Държавите членки трябва да изпълняват предприятите мерки, комисията трябва да следи как се изпълняват тези мерки от страна на държавите членки. Благодаря ви. С това приключихме изказванията по процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата отново на комисаря Аврамополус. Благодаря, госпожо председател. Нека първо направя една по-обща бележка. Някои от почитаемите членове на този парламент се възползват от всяка една възможност да отправят нападки към едно от най-значимите постижения на Европейския съюз, а именно свободното движение в рамките на пространство без вътрешни граници. Шенгенското пространство, нека повторя това, е част от решението на проблема, а не проблема. Прилагайки изцяло законодателството за шенгенското пространство, ще можем по-ефективно да упражняваме контрол и върху границите си. Сега няколко думи по същество. Уважаеми колеги, благодаря ви за тези кратки, но изключително съдържателни разисквания. Явно сме на едно мнение, а именно, че измерението на трафика на хора, свързано с пола, трябва да бъде отчетено в пълна степен. Нека още веднъж съвсем ясно заявя, че трафикът на хора е престъпление, представляващо посегателство върху основните права, така както са закрепени в хартата на основните права. Продължава да има много жертви на трафик на хора, което е неприемливо. Госпожо Бьорк, всички знаем, че криминализирането на ползването, на съзнателното ползване на услуги, предоставени от жертви на трафик на хора, се счита за мярка за ограничаване на търсенето, съгласно директивата за борба срещу трафика на хора. В директивата се призовават държавите членки да обмислят мерки за криминализирането на подобен вид действия при това на съзнателното ползване на услуги им предоставени от жертви на трафика на хора. В директивата не се предвижда задължително криминализиране. На държавите членки се предлага да обмислят възможностите за подобно криминализиране. Търсим и други възможности за ограничаване на търсенето. Европейският съюз вече предприе убедителни действия. Ще направим оценка на постижението си към края на срока на действие на Европейската стратегия за борба срещу трафика на хора. Напълно съм готов да обсъдя с вас тази оценка в навечерието на приемането на новата стратегия идната година.